Proszę Państwa. Dami i gospoda. Да започваме работа. Нали има ред? Ами така мисля аз. Аз да. приключих. pracy przedpołudniowej. След а, интензивната работа тази сутрин, пък и вчера, време е да открием третото заседание на тази сесия на нашата комисия. И сега ще говорим за делегирани актове, които темата ще бъде представена от господин Шапс, директор в генералната дирекция Агри. Тук присъстват и други представители на генералната дирекция. Знаете, че първият пакет ще бъде прият през декември тази година. Става дума за мерки за помощ за селските пазари, пред трансмисия, предаване на информация, пряки плащания и аспекти на селските пазари, складиране на селско-стопанската продукция. а също така изнасяне на дейности на организациите на производителите, а също така лицензии за внос и износ на селско-стопански продукти. Европейската комисия работи активно, за да подготви този пакет от делегирани актове и за да оп... направи опростяване в това тази процедурите. Вие сте получили редица документи по темата и най-добре ще бъде да помоля господин Шот да вземе думата и да представи работата на комисията и по-специално Генерална дирекция Агри по тази тема. Имате думата, господин. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имам възможност да ви запозная с първите резултати от нашата работа през последните няколко месеца. Работа съвместно с експерти от страните членки и Европейският парламент за уеднаквяване на организацията на пазарите в съответствие с изискванията на Лисабонският договор. Комисията представи нашата работна програма, нашият генерален директор беше в вашата комисия на няколко пъти и е, ви запозна с начина по който искаме да организираме нашата работа. Става дума е, за консолидиране на над 200 регламента за изпълнение, като се използват възможностите, с които ни дава Лисабонския договор в областта на актовете по делегация и актовете за изпълнение. Целта е да опростим съществуващите регламенти и да намалим а, грешките при освояването на фондовете в селското стопанство, да използваме най-добрата практика да направим нашата селскостопанска политика по-ефективна, да постигнем по-висока економическа и административна ефективност в управлението на пазарите на селско-стопански произведения. Има няколко изменения вече внесени. Първо по отношение на акта за зехтина. А, а, а, също така и а, за а, разрешителните за а, виното. Но сега вече имаме така първата група предложения за упростяване. И сега ще ви запозная с четирите инициативи, които председател спомена. Публичната интервенция, изнасяне на дейности, инцензии за вноси, разрешения за внос и износ, също така и нотифициране на страните членки и ИСА. Всичко това са важни е, дейности. Ние бихме искали да ви запознаем с повече подробности, но е, също така да ви кажа, че е, това е само първият пакет от мерки. Предстоят още доста голям брой подобни и през едните месеци, включително и през 2016 година. Ще работим за етикетирането, плодовете и зеленчуците, класификацията, а също така и някои механизми във връзка с, с е, възстановяването на средства при износът и пазарният механизъм. И надяваме се всичко това да свършим през 2016 година. Но нека се върна на инициативите, с които искам да ви запозная днес. И като особено ви обърна внимание на инициативи подети от вашия парламент. Е, ще обобща е, прогресът, който сме постигнали, напредък, който сме постигнали до сега и ще очаквам вашите коментари и разсъждения, мисли във връзка с тези инициативи. Е, ще помна с помощта за публичната интервенция и частното съхранение. Е, става дума за 6 регламента за прилагане на комисията. Ние бихме искали да продължим е, техническите параменти, протеиновото, белтъчното съдържание, също така ще анализираме положението с захарите, особено като се има предвид, че количествата са свързани с възможностите за складиране и съхраняване на продукцията. Очакваме също така участието на определени съоръжения за складиране и съхранение на продукцията. Ние сме доста напреднали в тази област. Също така работим по възможността операторите да изпращат експост информация. Нещо, което е различно, се различава от сегашната практика. Сега да кажа нещичко за изнасянето на дейности и за международното сътрудничество. Изнасянето на дейности, особено счетоводни, деловодски, е, и, консултантски дейности е, се използва от е, организациите на производителите и това е един, една от страна на гъвкавостта в тази дейност. Тук става дума за признаване на транснационалните организации, и техни е, международни клонове, не трябва ясно да се каже, че страните членки е, трябва да поемат инициативата, като признаят тези субекти. И накрая трябва да кажа нещо е, за консолидирането на обедяването на три съществуващи секторни комисии е, за тютюн, хмел, и купринени буби. Смятаме е, също така и да работим е, върху разрешенията, лицензите за внос и износ на селско-стопански произведения. Е, искаме да имаме едни, единни правни рамки по формулата 3 плюс 6 на съществуващите е, регламенти за прилагане. И, и всички произведения по системата на квотите и преференциалните вносни е, е, лицензии ще бъдат взети предвид. Искаме да намалим броят на продуктите, за които се изискват разрешения, като те от тук нататък функционират тези лицензии като инструмент за мониторинг, който да ни дава възможност да измерваме внасените количества е, с, и с надзорната данъчна система, която на последните години се разви в един надежден и мощен инструмент. Разрешенията могат да бъдат ограничени до преференциалните ни внос, квотите и някои произведения с критично значение. Алкохол, коноп и захари – Е, ще бъдат класифицирани тези продукти в номенклатурата, която предстои да бъде разработена. Работим в тяхна сътрудничество с колегите от ОЛАФ, е, тъй като е, лицензионната система не е най-добрият инструмент за борба с измамите. В този контекст е необходимо, особено когато става дума за зърнени храни, е, да получаваме по-надежни и точни цифри от надзора. И искаме да има седмични, а не месечни доклади. И сега последният инструмент. Това е предаването на количествена и качествена информация за отделните пазари от страните членки и надзора на пазара. Тук главно значение има категорично да сме сигурни, че а, а, няма да се искат нотификации за всичко от страните членки. Това ще намали административното натоварване с около 70%. Това е много важно опростяване на системата за управление. Сега съществуваща система за управление е, сигурно сме ще подобри, повиши надежността на данните, които получаваме. И в заключение, ще кажа, че много се радваме от е, това. Доволни сме от това, което е свършено до сега. Е, е, всички участници, особено секретарята, работиха ефективно в този процес. И имаме намерение да се съветваме с вас, когато проектът е готов и тогава ще имаме възможност за по-задълбочена дискусия. Благодаря, господин председател. Това е всичко, което имам да ви кажа за момента и ще съм готов да отговарям на вашите въпроси. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Благодаря, господин директор. А напред. Бих искал да помоля нашият главен докладчик по реформирането на, на селско-спанската политика, господин Дантон, да вземе думата. Благодаря, господин председател. И бих искал най-напред да благодаря на Европейската комисия за презентацията. Съжалявам още един път, че няма никакъв контакт между докладчика и службите на комисията по прилагането на делегителните актове. Положението е, е, е неотложно. Успешни мерки трябва да се вземат, тъй като пазарите изпитват големи трудности. И особено сериозен е въпрос с складирането на продукциите. Внимателно слушах разясненията за оплътняването на различните текстове, ако мога така да се изразя. И искам да подчертая факта, а, че опроставането не значи да жертваме някои неща. И всеки текст който се занимава с е, опроставане, трябва да изхожда не само от администрацията, но от ефективността на прилаганите мерки на място. И надявам се, че парламента ще разгледа подробно тек, всички текстове, които отнасят до опростяването на сега съществуващите процедури. Какво по-конкретно мога да кажа? по трансферът на данни между страните членки в светлината на опростяването. Особено важно е което, да разполагаме с данни, които се получават бързо и са надежни. Защото много дълго време идеологията беше какво да не се занимаваме с пазара, други има, които да се занимават с пазара. Обаче Ако, ако а, обаче, обаче, ако ние не го сторим, в бъдеще ние ще бъдем а, жертвите на това, което става. А, защото става дума за нови технологии. И а, а, това са а, а, а, действия, които произхождат от тези, които работят на терена. А, комисията ни предлага упростяване отгоре. И от, в това отношение искам да подчертая колко е необходимо подобряването. Такова подобряване получихме по отношение на млякото и млечните продукти поради а, обсерваторията за млякото, което бе създадена. Благодаря. Господин Бутенал. Е, и очаквам да видя кой друг би искал да вземе думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията. Една препоръка имам към комисията. Що се отнася до това, как се получава информация от държавите членки или пък как им се предоставя информация. За съжаление, имам много лоши примери от Румъния, от моята страна. Всъщност, тези примери са свързани с това, което се обсъжда най-много днес, а именно цената на млякото. Правителството определи цена от 22 евроцента за литър. За съжаление, фермерите получават по-малко от 10 цента за литър. Трябва да промените начина по който получавате информация. Не разчитайте само на правителствата. Трябва да се свързвате директно с организациите на производителите, защото те са тези, които разполагат с точната информация. Благодаря. Дякую. Bardzo proszę o Благодаря. Някой друг? Господин Кужмюк иска думата. E, e, благодаря, господин председател. Господин директор Шапс, благодаря ви за презентацията. Аз съм от е, една голяма нова държава в ЕСА, Полша. Искам да ви попитам защо националният пакет за производителите на месо и мляко изготвен от комисията. Защо той е толкова скромен по своя характер? Той представлява по-малко от 7% от цялостния пакет, по-малко от 29 милиона евро. Искам да ви представя положението в моята страна. Естествено, мек млеко и месопроизводителите страдат навсякъде в Европа, но в Польша положението е особено тежко. Станахме свидетели на невиждана суша. В резултат на тази суша растениевътството доста пострада и естествено това оказва въздействие върху животновътството, тъй като няма достатъчно фураж сега през есента. И вероятно ще трябва да се убиват животни, да има принудително клане на животни. Вашата символична помощ по никакъв начин не може да реши нашите проблеми. Може и да има подкрепа от страна на Полското Министерство на земеделието, но тя не е достатъчна. Затова искам да попитам, защо вашата помощ е толкова несъразмерна? Защо тя не отговаря на нашите проблеми? Въобще, защо се отнасяте така към нас? Някой друг иска ли да каже нещо? Доколкото виждам, няма други въпроси. Господин Буда. Още нещо. Във връзка с помощта на комисията към държавите членки. Неодавна комисията отпусна 500 милиона евро. Аз мисля, че комисията би трябвало не само да отпуска тези средства, но и да следи дали парите стигат до фермерите. Жалко е, но от тези 11,4 милиона предвидени за Румъния, между 3 и 4 милиона ще бъдат платени на компании, а не на съответните производители. Трябва да следите по-добре какво се случва с парите, които отпускате за държавите членки. Има ли други въпроси? Ако няма желаящи да се изкажат, съвсем накратко и аз ще кажа нещо. Като цяло смятаме, че не се отделя достатъчно внимание на общата организация на пазара. Смятаме, че средствата за интервенция също са недостатъчни. И в резултат на всичко това ставаме свидетели на нестабилност и на сериозни тревоги у европейските селски стопани. Мисля, че земеделците очакват повече. Знаете колко специфично е сърското стопанство като отрасъл. То е изключително нестабилно, много се повлиява от ситуацията на пазарите. Нашия опит показва, че по една или друга причина ние се страхуваме от делегираните актове. Това е формула, която на времето ни изненада. Предложените решения се оказаха изненада. Ето защо бихме желали да получим повече информация. Не на последно място във връзка с решенията, които се предлагат в рамките на тези делегирани актове. Е, според нас тези решения не трябва да се отклоняват от е, предвидените в базисните нормативни актове. Всички знаем обаче, че живота не е толкова въпрос, колкото ни се иска. Осъзнаваме, че комисията се опитва чрез делегираните актове да запази своята важна роля – най-вече тази роля, която комисията имаше преди влизането в сила на Лисабонския договор. Тогава властта в Европейския съюз беше малко по-различно разпределена между институциите. Моля ви да отчетете онова, което ви казвам и най-вече онова, което казвам във връзка с нашите очаквания и желания. Давам думата на директора Шапс. Може ли да отговорите на зададените въпроси и да направите някои коментари? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Няколко отговора ще дам. Не всички зададени въпроси се свеждат до темата, която обсъждаме и до моите компетенции и правомощия. Основната ни цел, основната ни дейност са насочени към подобряване на сътрудничеството с държавите членки и към улесняване на процеса на предоставяне на данни. Депутата Дантан общо взето оцели десятката със своя въпрос – това е недостатък, на който дълго време сме свидетели и има текущи дейности, които са насочени най-вече към подобряване на нашата е, на нашето наблюдение, насочени са към получаването на данни, които да са по-надежни, по-представителни. Системата Изам е системата, която ще използваме за тази цел. Е, системата е ИЗА по-скоро. ISA. Благодарение на нея ще идентифицираме и ще анализираме данните по един по- е, ефикасен начин. Естествено, винаги зависим от информацията, която ни дават държавите членки. Можем да анализираме само това, което ни се предоставя. Знаем, че за някои видове пазари закъсненията са по-големи, отколкото ни се иска. Ще се опитаме да подобрим точността на предаваната и получаваната информация и скоростта, с която се предава и получава информация. От друга страна, следва да управляваме пазарите възоснова на получената информация. Можем да разчитаме, поне според мен, на системата на наблюдение на Генерална дирекция Таксуд. Тази генерална дирекция има вече дългогодишен опит, 8 годишен опит знаят в тази дирекция къде трябва да се направят подобрения. Моя опит пък показва, че данните, които получаваме, като цяло отговарят на действителността и мисля, че те могат да се използват от гледна точка на анализа на търговските процеси. И има нещо много важно тук, което трябва да се спомене и така правя връзка към с казаното от вас, господин председател, трябва да се достигне до всички заинтересовани страни. Ето защо днес сме дошли за да обсъдим онова, което се е казало в различните експертни групи. Искам да повторя, че депутатите са добре дошли на нашите срещи. Знам, че с е, техническия персонал в парламента ние отдавна поддържаме връзка. Искам да ви информирам, че ще има бъдещи инициативи и искаме да участвате в тях още от самото начало. Що се отнася до конкретния случай, който обсъждаме тук, всички работехме в дух на добро сътрудничество. Процесът беше отворен. Всеки можеше да изкаже своите тревоги, своето мнение. Днес сме дошли да ви дадем информация с технически характер, в случай, че искате да я получите. Всички ваши искания и предпочитания взимаме на сериозно. Благодаря. Ако няма други въпроси от страна на депутатите, бих искал да ви благодаря, уважаеми господин директор Шапс. Искам да благодаря и на другите представители на комисията за онова, което ни казаха. Трябва да преминем сега към следващата точка в дневния ред. Вероятно си спомняте, че в 5.30 ще имаме съвместно заседание с комисиите MV9. То е посветено на продоволствената сигурност, тъй като наближава Световния ден на храните. Бих искал да участвате в този разговор, уважаеми госпожи и господа. Имаме съвместно заседание на три парламентарни комисии и ми се иска ние да бъдем там. Координаторите ще се изкажат в 5.30 в началото на това заседание. Благодаря на представителите на комисията. Нека да преминем нататък към точка 11. Тя се нарича Размяна на мнение относно правата на селекционерите на растения и неодавнашното решение на Европейското патентно ведомство относно възможността за патентоване на характеристики на растения. Това е темата ще говорим за правата на селекционерите на растения. Колегата Ян Хюитема обърна внимание на този въпрос по време на заседанието на координаторите. Има и решение взето на едно разширено заседание на бюрото да се занимаем с тази тема. Координаторите от комисията Агри решиха днес да се проведе дебат по темата. Тук имаме представители на комисията. Те са експерти. Предлагам да започнем с е, колегата Ян Хюитема. Той ще ни обясни за какво става дума. Ще изкаже своето мнение, ще ни представи своите е, позиции и тревоги. След това ще дам е, думата на представителите на Европейската комисия и след това другите колеги депутати ще могат да се изкажат. Господин Хвитема има думата, заповядайте. Е, благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Това е една доста комплексна тема. Ето защо ще се изкажа на холандски език. Като начало благодаря на колегите, които ми оказаха подкрепа в това да включим тази точка в дневния ред. Мисля, че днешният дебат е изключително важен. На 15 март тази година в Европейското патентно ведомство беше дадено началото на делото, свързано с доматите и броколи. По този начин може вече да се задейства процедура по конвенционален начин на производство и на обработка. Всъщност това е в резултат от дълга дискусия в областта на патентоването на характеристики на растения. Преди няколко години парламента прие резолюция по този въпрос и излезе с заключение, че Европейското патентно ведомство трябва да се консултира не само по отношение на възможността за патентоване на характеристики на растения, използвайки традиционни процедури за селекция, но се оказва, че правата на селекционерите на растения и изключенията от тях имат ограничения до достъпа до суровини. Съгласно резолюцията, приета от Европейския парламент, и имайки предвид това, че не се предприемат никакви действия, наистина е важно да се запази възможността за развитие на сектора на селекциониране на растенията. Трябва да има баланс между интелектуалната собственост и свободния достъп до генетичен материал. Правата на селекционерите имат своята добавена стойност, нови а, растения непрекъснато се развиват. Ето защо наистина трябва да отбележим, че това е необходимо за развитието на сектора на храните. Според ФАО, разнообразието от растения от 900 през 2005 година намалява с 70% и в световен мащаб растенията отговарят за 90% от храните, които са на наше разположение. В тази връзка трябва да отчетем и ролята на конвенционалните методи на селекциониране, което може да доведе до това, че много малко растения, видове растения ще останат на наше разположение. Защото един патент за едно растение може да има изключително голямо влияние върху стотици видове растения и сортове. И това може да повлияе на изследователските програми. В момента има 260 заявления за патенти само за зеленчуци. Можем да очакваме, че тези заявления ще се увеличи на базата на решението на патентното ведомство. Ето защо Европейския парламент трябва да предприеме необходимите действия. И за да поддържаме натиска, призовавам комисията Агри да вземе решение, с което да се призове комисията, така че да се отчетат тревоги тревогите на селекционерите на растения за растения, които се добиват по конвенционален начин. За мен е много важно да няма недоразбирателство. Не искам да поставя под въпрос цялостната директива за биотехнологиите. Напротив, комисията според мен трябва да се опита и да намери решение на този проблем. И за да бъде ясно, аз не се противопоставям на патентоването на а, истински, на а, сериозни процедури за селекциониране, но си мисля, че патентоването само по конвенционални методи поставя под риск а, растителни видове и сортове. И тази опасност трябва да а, предотвратим. Мисля, че тук става въпрос наистина за провеждането на необходимата изследователска дейност. Благодаря. Председателя, благодаря за това изложение, което чухме. А сега ми се иска да се обърна към представителите на Европейската комисия. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател, господин Уитмар, уважаеми депутати. На първо място благодаря, че дадохте възможност на комисията да се изкаже по този много щекотлив въпрос за припокриването между правата на селекционерите на растения и патентите. Разбира се, комисията е наясно с последното решение, и излязло през март тази година – за възможността за патентоване на характеристики на растения на базата на конвенционални методи. Разбира се, това решение излиза от независима организация, Европейското патентно ведомство, не от Европейския съюз и това трябва ясно да се подчертае, но също така сме наясно и с политическите последици от това решение. С това става ясно, че това решение е изключително важно и трябва да проследим резултатите от неговото прилагане. Освен това, знаем, че има много а, тревоги, изразени от а, сектори, от а, конкретни страни, от Европейския съюз като цяло. Затова смятам, че темата трябва да бъде разгледана. Комисията също така е наясно и си спомня резолюцията на Европейския парламент от 2012 година по този въпрос. Именно поради тази причина беше учредена експертна група от страна на комисията в тази област. В състава на комисията влизат 15 експерта от различни страни, различни региони, различни становища експерти, които не обязателно се застъпват за защитата на патен, патентоването. Покриват се различни въпроси в тяхната работа и те се покриват от тази директива. Един от въпросите е пряко свързан с възможността за патентоване на характеристики на растения от на базата на биологични процеси. Работата на групата продължава. Очакваме становищата и анализите на групата в началото на следващата година по време на холандското председателство. С оглед на прозрачността всички ще имат достъп до тези становища. Искам и се да насоча вниманието ви към факта, че а, информацията е налична на вебсайта на комисията. Там можете да се запознаете с състава на групата и протоколите от заседанията. На базата на становищата и на анализите на групата, ние много внимателно ще анализираме анализите и становищата на експертите и ще преценим какви да бъдат последващите стъпки. Имайки предвид всичко това, вие подчертахте колко спешен е този въпрос. Не бива да чакаме само становищата и анализите на експертите, а трябва да обмислим някои краткосрочни решения, които да отговорят на исканията на заинтересованите страни. Мога да спомена една идея. Например, пилотен проект между патентните ведомства и организациите на селекционерите на растения. По този начин патентните ведомства ще имат по-добра информация. Може би знаете как стоят нещата в тази насока, защото продуктите, които подлежат на патентоване, трябва да отговарят на, крите... на конкретни критерии. Така че, за да разрешим част от въпроса, защото в крайна сметка това е един фундаментален въпрос, който беше повдигнат от господин Уитема, но наистина това е едно пилотно решение, което частично ще разреши проблема. Благодаря ви за вниманието и ако имате някакви въпроси, с удоволствие ще отговоря на тях. Благодаря. Председателя. Благодаря ви и аз. Много благодаря. Не ви представих Жан-Лук Гал, който е представител на генерална дирекция Растеж, а не генерална дирекция Селско стопанство. Така че добър ден, уважаеми господине. Особено имайки предвид факта, че за първи път представлявате генералната дирекция тук в комисията. А сега да чуем въпроси и изказвания. Госпожа Хана Гарсия. Да, благодаря господин председател. Благодаря много за това, че поставихте тази тема, защото тя е изключително важна. Мисля, че комисията трябва да заеме много ясна позиция по този въпрос защото ако има едно възможно нещо за селскостопанския сектор, за да отбележи напредък в тази насока, е именно във връзка с селекционирането на растения и семена. След приемането на конвенцията във връзка с растенията, имахме наистина много добра възможност за развитие. За съжаление обаче, след последното решение на Европейското патентно ведомство, тази възможност е застрашена, защото се сблъскваме с един проблем. Директива 44 от 1998 година не отговаря на принципите на Европейския съюз за разработването на характеристики на растенията. И това е в пряка връзка с неодавнашното решение на Европейското патентно ведомство което означава, че характеристиките на растения няма да могат да бъдат подлагани на патентоване. Освен това ще видим, че когато е възможно, ще се търси възможност за патентоване на всичко, което съществува в природата. И една компания може да патентова някакъв сорт, някакъв род и по този начин няма да може да се използва. До този момент са използвали гени, които са били осигурявани от други селекционери на растения. А след това решение подобно нещо няма да бъде възможно. Ето защо наистина комисията трябва да стъпва много внимателно тук, защото в крайна сметка няма да имаме възможност да отбелязваме напредък и да развиваме познанията си. В противен случай всичко ще бъде застрашено от частни инициативи, частни изследователски дейности. Европейското патентно ведомство не е създадено да създава препятствия, а напротив, да съдейства за развитието, разработването и изследователската дейност. Идеята е, че а, трябва да се продължи с изследователската дейност, за да има възможности за патентоване, да се разработват и развиват изследователски трудове. Така че не бива да пропускаме тази идея, когато взимаме политически решения, които могат да повлияят на целия сектор. А в крайна сметка това е водеща функция в цялостния изследователски сектор и може да доведе до конкретни резултати. Благодаря. Пан посъл Хауслинг. Господин Хойслинг, Благодаря. много хора се представят за зелени днес, но трябва да кажа, ние сме зелени, може би не крайно зелени. Приехме резолюция с голямо мнозинство прията в парламента и тя беше озаглавена да няма патенти, да не се патентова живота. И тя критикуваше начина по който Европейската патентна служба подхожда към въпроса на патентоването на неща. Примерно, процедурите за, на селекциониране, а, те не могат да бъдат патентовани. И а, представихме тази позиция на комисията. И комисията би трябвало да раз, разговаря с Европейската патентна служба. За да сме сигурни, че всичко там е наред. От една страна не искаме да се заобикалят европейските патенти или пък, нито пък да се приемат патенти, които не отговарят на европейското право. А, разбира се, знаем, че Европейската патентна служба се издържа от това, че дава патенти. Разбира се, колкото повече патенти а, одобрява, толкова толкова повече средства получава. Това е економическа логика, но тя може би трябва да бъде модифицирана. От приемането на резолюцията на Европейския парламент само, която формулира много ясен мандат, комисията междувременно какво е направила? Положила ли е усилия, за да има някакъв някаква процедура стандартна, по която да се придържа Европейската патентна служба. Създадена е група на експерти, за да оцени е, състоянието на нещата, но необходимо е политически натиск да се окаже, защото ние трябва да защитим нашите селекционери и техните права. И този въпрос трябва да се обсъжда не само в нашата комисия, а, а, но и в други комисии на този парламент. Благодаря. Господин Тарабела. Благодаря, господин председател. А, а, не съм а, радикален по отношение на собствеността, но когато се представя собственост, това е кражба. Е, защото когато ставаше става дума за а, патентната служба, която е дала патент за резултатите на търговското кръстосване на търговски сортове и диви сортове. И в това по средата на четвърти член от директива 9844. И в този а, патент твърди, че това са биологични процеси, които се а, използват а, значи, животински и растителни продукти и за които нищо не нарушава възможността за тяхното използване. Значи, тук е необходимо е, да се е, създаде законодателен акт. Защото в момента в патентната служба има 200 молби, които очакват е, това решение. Господин Томас, благодаря му, че той осветли този въпрос. Поставих по същата тема на 3 юни писмен въпрос на комисията. До сега нямам отговор, но знам, че има много въпроси в комисията, затова не се тук, че още не съм получил отговор, но трябва да доуточним директива 9844, като бъдем съвсем ясни. А какво може и какво не може да се патентова, защото иначе говорим просто за кражба. Благодаря. Свидателя. Константин председател, когато Мартин Хауслинг и аз са съгласни по нещо, значи и комисията трябва да отбележи това. А, а, говорим за решението на Европейската патентна служба, което създаде прецедент. Защото се каза, че може да се патентова търговска практика, а не просто сортът, който е обект на търговия. Има три пункта, е, три неща, които проистичат от това. Първо, първите етично съображение. Е, не може е, естествената еволюция да се ограничава по търговски съображения. Второ, има правното значение. Значи, замаглява се разликата между откритие и изобретение е, защото е, това съвсем не уснеснява процеса на патентоването. Имаме, разбира се, и търговската страна на въпроса. Е, затруднява се селекцията, като се използват открити сортове и по този начин се концентрират така доста големи сили в ръцете на частния бизнес и Мартин очевидно се тревожи от това. Да кажа нещо за миналото. Как, как селското стопанство е имало полза от естествените естественото развитие. Това е възможността на пшеницата да не поляга. Колкото е по-висока пшеница, толкова по-лесно поляга. И, и разбира се, това е много важен важно качество. Но ако а, селекционерите искат да включат а, устойчивостта на пчелицата срещу полягане, те биха загубили, защото всички биха се върнали тогава на предишният сорт и биха така да в такъв, такъв случай промислеността през външното производство би било заложник на техните действия. а, а, за която да говорим за струг. Оне, които използват струговете, а, а, те може да искат да го патентират. Патентоват. Е, а могат ли да патентоват всичко, което се произвежда на струг? Естествено не бива това да се допусне. А, значи не трябва новаторството да бъде предотвратявано, когато става дума за създаването на нови сортове и комисията не трябва да, да прави никакви стъпки, които водят до подобно състояние на нещата. Тоест, новаторството да бъде затруднявано а, по този начин. Благодаря, господин Дорфман. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите за това, че повдигат този въпрос, защото мисля, че той е важен. Съгласен съм с повечето от нещата, които се казаха тук. Мисля, че трябва да бъдем много внимателни, за да не настъпи объркване между защитата на сортовете и защитата на патентите. Когато някой е, създаде нов сорт, той има, може да има право да го използва и да не позволява на други да търгуват с него. Хубаво. може да е така. Голямата разлика обаче е изключението, което се прави за селекционерите дали може съответните сортове да се използват за, в селекцията на други сортове след това. Е, защото ако поставим под въпрос е, а, о, правата на селекционерите в случая, това значи, а, е, че ще помогнем само на големите фирми в Европа които имат достъп до всички сортове на пазара и могат свободно да ги използват в процеса на селекция. В такъв случай ще имаме по малки по-малък брой патенти и по-малък брой хора ще имат възможност да се занимават с селекция. Тоест трябва да направим всичко, за да предотвратим подобни права за патентоване. Не е достатъчно това, което комисията ни уведоми, че прави, то е само да наблюдава а, развоя на този процес.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 Dakle, kontaktirali su me mnogobrojni uzgajatelji biljaka i predstavnici civilnog, civilnog društva koji se обадиха ми се производители, селекционери, които представляват гражданското общество и те са категорично против това решение, защото според тях последиците ще бъдат много сериозни. Присъединявам се към това, което казаха преждеговорившите това решение ще подкопае економическите възможности на селекционерите и поливъдите, защото ще увеличи цените, спомогне за увеличаване на цените по начин, който сега е трудно предвидим. Производителите също така ще бъдат засегнати от проблемите на европейският пазар на посевен материал, а също така и от действията на многонационалните компании. Аз съм против това да може да се патентоват растителни и животински материали, защото мисля, че животът не може да се патентова. Някои учени и политици, особено тези свързани с многонационалните компании трябва да престанат да се правят на Господ. В момента хиляди а, продукти могат да бъдат патентовани в резултат на взетото решение а, от разширения състав на апелативният камера. И трябва да се върнем към изискванията на директива 9844, особено нейният четвърти член. И там очаквам бързо проактивно действие от на комисията. Благодаря, господин Бургер. Бъргер. Благодаря, господин председател. И аз, като от тези, които говориха сега, искам да изразя моята тревога от това, че Европейската патентна служба потвърди, е, утвърди патенти за някои зеленчуци тази пролет. Е, патентите за патентоването на растения не е приемливо. Очевидно, че има пробойна е, е, в е, законодателството, която трябва да бъде запушена. А ние приехме резолюция срещу патентоването на растенията. Резолюцията беше прията с голямо мнозинство. И все още очакваме действия от страна на Европейската комисия. Европейският парламент трябва да изпрати много силен сигнал, като призове решително комисията да се изясни законодателството в това отношение. като че ли не остана какво да се каже. Се кажа, че категорично отхвърлям решението за възможността да се патентоват растения и бих искала да призова комисията да ни обясни за кой пилотен проект да говори. Дали това е проект на патентната служба и другата служба, която беше спомената. С това изчерпахме онези, които е, са се записали за изказване, така че сега пак ще дам думата на представителите на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря на всички депутати, които изказаха своите позиции по този толкова специфичен въпрос. На първо място, уважаеми депутати, обърнете внимание, че от 2012 година ние не стоим с кръстени ръце и не чакаме просто така. Искам да ви напомня, че по времето на резолюцията вече имаше е, решения, които трябваше да бъдат е, взети от е, апелативния съвет и имаше в последствие решение относно доматите и броколите. Това решение беше приветствано от парламента и там се изключваше възможността за патентоване за конкретни видове. След това Имаше и решение във връзка с възможността да се патентоват продукти с конкретни характеристики. Това решение се появи през март. Доста време мина докато се вземе решението, но ние не сме стояли просто така с кръстени ръце. Искам да ви кажа, че много се говори по този въпрос. Комисията предприема различни инициативи. Вие искате от нас пояснения. Така или иначе, дори да се вземе решение за внасяне на промени, то ще отнеме време, защото не може просто така за една нощ да се промени законодателство, особено когато става дума за патентното ведомство. След това ще видим какво ще е нашето решение. То ще бъде взето в рамките на колегиума. Предполагаме, че ще има едно краткосрочно решение в началото. и е, най-вероятно ще се стигне до там, че ще се избегне даването на патенти е, за растения, макар че някои сортове вече са били обект на патентоване и сега се говори за това дали има полза от тези сортове от това патентоване. Дори и да се вземе е, решение за конкретни сортове, то няма как да се прехвърли върху всички продукти с биологичен характер. Няма как автоматически това да се случи. Искам да ви кажа, че комисията ще вземе решение най-вероятно в началото на следващата година. Ще дам думата и на колегата от Генерална дирекция Санте, която ще внесе яснота по някои други въпроси. Заповядайте. Благодаря. Просто искам да ви уверя, че комисията следи отблизо какво се случва. Знае за решението на разширения съвет на Европейското патентно ведомство. особено когато става дума за правата на селекционерите, трябва да кажа, че това е много важен въпрос. Той е важен и защото засяга многообразието от растения. Знаем, че растенията са важни за нашето изхранване, за екосистемите, за захранителните вериги. След като беше взето съответното решение, CPVO, службата за сортовете и тяхното многообразие в общността организира една конференция. Тя беше през юни. Темата беше съответното решение и последиците от него. Много от това, което се каза там, засягаше онова, което и вие казахте, възможността да се патентоват растения, принципите за това решение. Ние смятаме, че най-добрият начин да се процедира от тук нататък е да има по-добро сътрудничество между патентното ведомство и CPV, организацията, която споменах. Това сътрудничество вече е на лице. Най-важното тук е да се установи правната основа за действие. Вече се казва, че трябва да се даде достъп до, до базите данни. Е, исканията за патентоване вече са изправени пред много по-сериозни е, критерии. Е, искам да ви уверя, че следим отблизо това, което се случва. Господин Хайтема, иска ли да каже нещо? Искам да благодаря на всички колеги. Вижда се, че имаме консенсус. Всички смятат, че темата е важна. Искам да благодаря за изказаните становища. Работим по резолюция. Ще внесем въпрос с искане за устен отговор. Това трябва да се случи, за да се окаже по-голям натиск върху комисията. Темата е изключително важна. Окей, okay. możemy стати на нашия powoli кончиш. Bardzo dziękuję. така приключваме. Благодаря ви, господин Хуитама, за това, че повдигнахте този въпрос. Знаете, че постоянно говорим за реформи, реформи на ООП, на ОСП. Говорим всеки ден за кризата в селското стопанство. Не говорим обаче достатъчно за бъдещето. Знаем, че корпорациите, които се занимават с различните видове, сортове растения стават все по-мощни, има вече е, почти монополизация във връзка с семената. То оказва въздействие върху потребителите. Търговията започва да взима връх и това не е добре. В тези обстоятелства комисията следва да следи за правата на земеделските стопани, които са разпръснати на много места и нямат силата, мощта, с която да се намесят. Тук става дума най-вече за малките производители, които няма да могат да използват тези нови сортове. Отново казвам, темата е изключително важна и трябва да продължи да се обсъжда. Много се радвам, че тук поне в парламента сме на едно мнение. Отказаното от е, комисията вижда се, че май е, имаме консенсус – Крайният резултат от цялото това начинание ще окаже въздействие върху продоволствената сигурност и ето защо начинанието е изключително важно. Благодаря на господин Хвитема, благодаря на всички депутати и на комисията. Стигаме до точка 12. Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на нашата комисия. Господин Никълсън. Благодаря. Става дума за текста най-отгоре на последната страница. Не мога сега да ви кажа точно цифрата. 7, 7 <laughs> извинете, точка 2. На пред последния ред е, трябва да се премахне текста за евентуалните альтернативи. Всичко останало го приема. Окей, okay, бързо проша е, автора. Тук ли е автора на този текст? Чухме за вашата корекция, за вашето предложение и ще публикуваме текста така, както вие предлагате. Мисля, че всичко е ясно, вече казва председателя. Имам една молба към колегите. Моля ви да присъствате на общото ни заседание. Това е зала 3C50. Имаме нужда от представителство. Кой ще участва там от нашата комисия? който и да реши да участва, трябва да бъде там малко по-рано. Ще има изказвания на координаторите в рамките на една минута, но и другите колеги ще имат възможност да се изкажат. Разполагаме сега с почти цял час преди да започне общото ни заседание. То ще започне в 17.30.